връзка в Иран. Знам, че Европейския парламент споделя е, тази дълбока загриженост и му благодарим за това. Благодаря ви, госпожо Даманаки. Колеги, дебатът по ситуацията в Иран е приключил. Ще гласуваме след като приключим със следващия дебат, който е посветен на Египет и в частност случая на блогъра Ала Абдел Фатах. Започваме с господин Камински. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Всички следим с надежда това, което се случва в Египет. Египет е важна страна и за региона, и за света не можем да пренебрегваме една страна, в която живеят 70 милиона души. Една страна с богата култура. Затова разчитахме Египет да даде пример за демократични промени и тъй като сме съседи на арабския свят, ние разчитаме на това Египет да стане образец на една добре функционираща демокрация в ислямския свят. Бихме искали да можем да кажем, че арабските и ислямските страни споделят демократичните ценности, които са в същината на нашите ценности. За съжаление, получаваме все повече информация, че това, което се случва днес в Египет, не вдъхва никакъв оптимизъм. Знаем за множеството случаи нарушения на човешки права. Например, погазването на правата на християните копти в Египет. Техните права системно се нарушават. Сега виждаме, че има проблеми и със свободата на словото. Трябва да изпратим ясно послание – до страната и по-специално до правителството, че ние приветстваме промените, но ние искаме промените да бъдат само положителни. Благодаря. Сега господин Пашка. За слово, важен пан председаючи, важена пани. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, фактът, е, че Хосни Мобарак напусна поста президент, отвори пътя за преходното правителство в Египет. Е, една мирна демонстрация за правата на християните копти беше окървавена, много бяха убити, още повече ранени. Това показва, че режима не подбира методите, с които управлява страната. Действията срещу блогъра Ала Абдел Фата и Майкъл Набил Санад са свидетелства за това. Хиляди биват съдени от военни съдилища. Това са методите, с които се управлява Египет в момента. Египетските военни съдилища не отговарят на изискването на 10-ти член на Всеобщата декларация за правата на човека. Трябва да упражним натиск върху преходното правителство в Египет да използва по-цивилизовани методи. А сега господин, а, господин Верджият. Благодаря, господин председател. Много от нас в тази зала приветствахме така наречената арабска пролет, но революциите не получават един и същи обрат. Е, тунизийците подкрепят е, тяхното учредително събрание в демократична рамка, която никой не е, успорва и е, мирния преход е мирен. За съжаление, само спрямо Тунис можем да бъдем оптимисти. В Либия се говори за възстановяване на шарията, е, докато е, в Сирия непрекъснато биват убивани хора, в Египет повече от 12 000 е, са изправени пред е, военни съдилища от март 2011 година. Е, господин Аллах Абдел Фатах беше изправен на съд. Той беше съден по времето на Хусни Мубарак. Неговия колега получиха същата присъда. Всъщност тяхното престъпление е, че не са сътрудничили с военните съдилища. Те са символи на гражданското общество в Египет. Те са символи на насилието, на което все още са жертви, тези, които са критикували режима и най-вече военните. Без свобода на словото не може да има демокрация. Осем дни преди изборите в Египет ние трябва да изпратим ясно послание до властите в Египет, за да гарантират действително правата на всички техни съграждани. Merci благодаря ви. Сега е господин Вигенин, моля. Господин председател, госпожо комисар, колеги, повод за днешния дебат и резолюция са конкретните случаи с българите Ала Абдел Фатех и Майкъл Набил Санат. Ние като представители на 500 милиона европейски граждани настояваме за тяхното незабавно освобождаване. Тези случаи обаче са симптоматични за етапа, в който се намира Египет при нас пристигат много информации и анализи за натиск и тормоз над журналисти защитници на човешките права активисти. пред военни трибунали са изправени над дванадесет хиляди цивилни граждани от март тази година досега. започва изборният процес а страната все още прилага извънредно законодателство което дава специални права на армията и на военните трибунали. все още не знаем какво точно се случи на девети октомври е вината за отнетите двадесет и пет човешки живота. египетските власти дължат отговор преди всичко на своя народ но и на нас европейците които продължаваме да гледаме с надежда симпатия и готовност за подкрепа на египет. ние знаем много добре от нашата собствена история че пътят към демокрацията е дълъг сложен свързан е с много вътрешни напрежения и конфликти. отстраняването на мубарак може да се сравни със силно земетресение което размества пластовете сменя релефа отваря стари рани и създава нови напрежения. последващите трусове знаем ще са много. ние обаче искаме да сме сигурни че поетата през пролетта посока към демокрация защита на човешките права социален прогрес ще бъде запазена и египет ще върви все по уверено по него. затова изразяваме своята солидарност с всички които работят за това днес в египет. благодаря. Благодаря, госпожа Есая. Трябва да помогнем на египетският народ. Трябва да му помогнем в преходът към демокрация. Затова, според мен, е особено важно днес, по време на този преходен период, да покажем нула търпимост по отношение на нарушенията на човешките права. Нашата резолюция е един призив. Призив към военният режим, призив в защита на блогърът Ала Абдел Фата, който е съден от военен трибунал. При потушаването на демонстрацията в Египет, на коптите в Египет, участваше армията, имаше много жертви. Гражданите трябва да бъдат съдени от граждански съдилища. Благодаря. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, колеги. Е, Египтяни, е, възрастни, млади, мъже и жени и ясно казаха, че иска да определя собственото си бъдеще, да има възможности да няма корупция, да има правосъдие и човешки права, които да се спазват. Е, ние подкрепяме техните призиви за свобода. Те бяха много скромни, когато някои европейски държави взеха решение в миналото, но ние сме амбициозни и поемем ангажимент да създадем истинско партньорство с Египет за бъдеще. Е, но с какъв Египет? Аз съм убедена, че ние можем да говорим за нов Египет, но нека да видим как Върховният съд въоръжените сили е, показват абсолютно същите характеристики, както е, режима в миналото и това ме безпокои. Повече от 12 000 мирни граждани, всъщност цивилни лица, са били съдени от военни съдилища. Тази несправедливост трябва да бъде прекъсната. Аз съм заедно е, с тези египтяни, които смятат, че военните съдилища не са легитимни. Те трябва е, просто да се придържат към е, универсалната декларация на правата за човека, защото застъпника на човешките права, блогъра Аллах Абдел Фатах, днес е чествал своя рожден ден в Килия. Така че той очаква какви, да чуе какви са обвиненията срещу него. Той очаква раждането на сида си. Е, всеки момент жена му може да роди дете. Е, те вярват в раждането на нов Египет, Египет, който ще даде възможности за младото поколение. И е, това момченце ще се казва Халет, ще бъде кръстен на Халет Саид, който е бил убит от полицията. Алла Абдел Фатах е символ, има много други символи хиляди от които сега са в затвора и включително и друг блогър, който беше споменат. Несправедливостта е, проявява. Ето защо египтяните отправят мирен призив за истински нов Египет, т.е. да се сложи край на съденето на цивилни граждани от е, военни съдилища. Е, и затова, господин председател, аз мисля дали по изключението си резолюция не може да се преведе на арабски и искам освен това да кажа, че неправилно е изписано името на господина Лабдах Фатах. Благодаря ви. Госпожа Братнер. благодаря, господин председател. Египет като че ли се плъзга обратно към старите навици. Заплашени са свободите и гражданските права не по-малко, отколкото преди революцията. От март тази година повече от 2000 граждани са съдени, били съдени от военни съдилища. Много активисти, блогери като а, Абдел Фатах са хвърлени в затвора, някои от тях изтезавани. Ние настояваме за освобождаването и за да бъдат съдени обвиняемите от граждански събития, а, от граждански съдилища. В тези обстоятелства не могат да се проведат демократични избори. Изглежда, че някои поставят стабилността преди правата на човека. В писмо, изпратено от нас, госпожа Аштън поиска от египетските власти да прекратят използването на военни съдилища. Трябва да призовем египетските власти да изпълнат своите обещания. Ние настояхме върховният представител да подкрепи Европейският парламент, който неколкократно осъди нарушаването на правата в Египет. Това ще направим и днес с приемане на тази резолюция. Нямаме друг избор. Ако седим с кръстени ръце, в името на фалшивата стабилност рискуваме бъдещето на целия район. Човешките права и демокрацията трябва да се приемат сериозно. Трябва да ги подкрепим. Само по този начин египтяните ще могат да осъществят своите мечти. Благодаря. Благодаря. Госпожо Брантнер, сега от името на политическите групи, на госпожа Макове и от името на НДП. Благодаря, господин председател блогъра Аллах Абдал Фатах е, един от е, цивилните лица, 12-те е, хиляди, които са осъдени от военни съдилища в Египет, той беше осъден при мирна демонстрация на 9 октомври, манифестация, която доведе до най-насилствения акт от страна на военните към гражданско население отпаднато на режима на Хосни Мубарак. 25 човека загинаха, 300 души бяха ранени. Комисията и съвета трябва да настояват пред египетските власти да сложат край на съденето на цивилни лица от военни трибунали да настояват за освобождаването на политическите затворници, на хората, които са затворени за техните, освобождаема, за техните, за техните убеждения и трябва да се осъдят насилията, на които последваха мирната демонстрация в защита на правата на християните копти. Ние трябва да знаем, е, че египетската революция действително ще доведе до демокрация. Е, благодаря ви, госпожо Мековей. Сега давам думата на госпожа е, Йоана Герингер де Обенгер. Благодаря ви, господин председател. Хвърлянето в затвора на Ала Абделтах е пореден ужасяващ пример на нарушаването на човешките права в Египет след падането на режима на Мубарак. Той беше един изключително точен репор... Е, репортер и той беше изправен пред военен съд, който го обвини в нападение срещу сгради на военното министерство в Кайро. След това той беше арестуван. Това не е отделен, изолиран случай. Временното правителство има правомощия да арестува защитниците на човешките права, хора, които протестират, журналисти, юристи. На 12 000 души са били осъдени от март насам. Ние защитаваме такива права, като религиозна свобода и други свободи и права, но и правителството на Египет трябва да ги зачита. Благодаря сега, господин Тавареш. Благодаря, господин председател. Ала Абдел а, а, Фата е египетски блогер. Затворен беше по време на режима на Мубарак. Мубарак. Когато а, беше освободен, жена му, която също е блогър, решиха, че трябва да върват напред, създадаха опозиционен блог, който поддържаха от чужбина. Връщат се в Египет по време на арабската пролет и от революцията до сега следят внимателно действията на режима, така както следяха действията на режима на Хосни Мубарак. Именно за това сегашните власти го хвърлят в затвора заедно с Майкъл Набил. А сестра му, която е председателка на асоциацията, която настоява да се прекрати е, използването на военни съдилища, е друга смела египтенка, е, която е, е истински борец е, е за демокрация. Е, не трябва да забравяме тези хора. Не трябва да се съгласяваме с действията на новият режим в Египет. Не трябва да се действа като Мубарак без Мубарак. Необходимо е да се избегнат грешките, които сме правили в миналото. Ние бяхме приятели с властите, предишните власти в Египет. Сега трябва да покажем, че няма да търпим нарушаването на човешките права и именно това трябва ясно да каже госпожа Аштън. Сега господин Чернецки от ЕКАРЕ. Господин председател, дами и господа, ние наблюдаваме връщане назад и изобщо едно връщане назад спрямо правата на човека в Египет. Мечтата на хората за пролет, мечтата за пролет на народите, където ще бъдат внесени хуманитарни стандарти, спазване на човешките права, се оказват иллюзия. Тези, които ни предупреждаваха преди няколко месеца, е, че далеч не е достатъчно е, да се отстрани един диктатор. Трябва да се види кой е, стои зад него и кои поемат след него юздите на властта. Е, хората, които ни предупреждаваха, се оказаха прави. Е, и е, именно е, иллюзията за свобода която липсва сега, дори когато става въпрос и за свобода на словото. Мога да го кажа като блогър. Аз самия съм блогър. От 7 години имам блогър и затова съм солидарен с тези, които преследват, са преследвани в Египет. Сега дам думата господин Масталка. Председател. колегиня, колега. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, Случаят с Алла Абдалфата е само един пример за това колко безпомощна е нашата политика. Приветствахме енергично арабската пролет, но видяхме, че тя издигна на повърхността хора, които представляват неизвестни на нас до тогава интереси и те преследват хората, които не са съгласни с тях. Нека да не насърчаваме онези, които са срещу демокрацията, само защото те скандират продемократични лозунги. Повечето от проблемите в Северна Африка и Близкия изток имат дългогодишни корени, част от които е колониалното минало. Виждаме, че се пораждат все нови и нови проблеми. Това, което наблюдаваме днес, е нещо, което виждахме преди войната срещу Ирок сляпа политическа конфронтация вместо политика на търсене на компромиси. И отново, много е по-лесно да се призовава към война и да се води война, отколкото да се изгражда мира. Дали наистина е толкова необходимо да имаме градове като Сирт в Ливия, разрушение, да имаме хиляди бежанци? Съгласен съм с призивите да се действа бързо в Сирия, но не разбирам защо е лошо да прилагаме сила срещу Сирия, когато би трябвало да бъдем напомнени, че човешките права са дни и същи за всички. Сега господин Кели. Е- Египет е една прекрасна страна, много привлекателна с дълга романтична история. А, но а, действията на, милита... на военната хунта не а, помагат на имече на Египет. Като християнин и като член на ЕНП, която е една християн-демократическа партия, трябва да заява, че е необходимо да направим повече, за да защитим християните и не само тях, всички, които са преследвани в целия свят. Случаят на господин Фата е особено важен днес. Трябва да го поздравим за неговата смелост, за това, че не приема да бъде съден от военен съд, от военната хунта трябва да подкрепим движението срещу военните съдилища, което иска всички египтяни да откажат да сътрудничат с военните съдилища. В името на свободата, в името на египетският народ. Благодаря. Благодаря, господин Кели. Сега госпожа Крето. Господин председател, госпожо комисари, ние всички ръкопляскахме на промените тази пролет. Египет прояви солидарност с с поборниците за свободата в центъра на Египет. За съжаление обаче промените в Египет се оказват минимални. Армията управлява със сила и пренебрегва възраженията на международната общност. През последните месеци се нарасна насилието, както спрямо военни групи, така и срещу християните копти, както и срещу застъпниците на на човешките права. Повече от 12 000 цивилни лица са били изправени пред военни съдилища от падането на режима на Хосни Мубарак. Така че възниква въпроса доколко е жизнен процес на демократизация. Аллах Абдал Фатах изпада в същото положение. Той ще бъде съден от е, военен съд, който той смята за пристрастен. Така че аз се присъединявам към всички, които настояват за неговото освобождаване. Искаме освен това да има справедлив е, процес пред граждански съд. Е, искаме е, да сме сигурни, че подобни нарушения повече няма да се повторят. Благодаря на госпожа Крето, госпожа Корола. Кайроса Благодаря ви, господин председател. В началото на октомври в Кайро 25 души загинаха заради настъплението на военните срещу мирен протест на християните копти. Това е трагично. Имаше други подобни случаи в миналото. 12 000 души са били изправени пред военни, а не пред цивилни съдилища. Освен това, случаят с Алла Абделфата, хвърлен в затвора, под абсолютно смехотворен претекст, е много показателен. Той отказа да бъде съден от военен съд. Това беше смела постъпка, но сега той е хвърлен в затвора. Смятам, че е много важно да приемем тази резолюция сега, защото Египет преминава през демократичен преход. И Египет е страната, която трябва да покаже и на другите страни пътя към бъдещето. Трябва да гарантираме това, че е възприета ясна политическа линия гарантираща спазването на правата и свободите. Господин Преда. Благодаря, господин председател. Вече обсъждали, сме обсъждали положението с правата на човека в Египет. Имаме върховен представител на ООН за правата на човека. Но настояваме да престане нарушаването на правата на египетските граждани, свободата за словото, свободата на сдруженията и така нататък. Искаме незабавното освобождение на Делфата. Блогер, дисидент, затворен по време на режима Бубара, който сега днес пак е в затвора. Той ще бъде съден от военен съд, защото се е осмелил да критикува действията на военните по време на демонстрацията от своята килия в затвора, той обобщава положението последният начин. Той казва, не съм очаквал, че ще се отзова в затвора след египетската революция. Смятам, че арестуването на подобни борци за граждански права и съденето им от военни съдилища не е никаква демокрация. А сега продължаваме с процедурата с привличане вниманието на изказване на председателя госпожа Джибовска. Господин председател, госпожо комисар, блогърът Аллах Абдел Фатах е, е осъден за това, че е, е приканвал към протести срещу военните власти по време на протести. Те продължават да убиват е, невинни граждани. Е, той не е бил е, войник. Това е всъщност... А докато тези, които наистина са упражнявали насилие, са извън затворите и са на свобода. Ние сме запознати с подобни случаи в Словакия, защото 89-та година в Братислава полицията също наложи репресии срещу обикновени хора, които искаха политически права и бяха преследвани. Ето защо ние искаме от името на всички християни е, Европейския парламент е да отправи силен сигнал е, към Египет, за да знае Египет, че Европейския съюз настоява за спазването на основните човешки права, за свободата на вероисповеданията и свободата на словото. Без подобни гаранции е, и подобни права няма свобода puhemies sosiaalisen median asema. Много ви благодаря, господин председател. Ситуацията в Египет е много важна, особено що се отнася до социалните медии, защото точно те ни дават най-важна информация, те дават най-важна информация на обществото. Ако нямаше тези социални мрежи, нямаше изобщо да знаем какво се случва в Сирия, например. Хората рискуват живота си, като качват информация в интернет и така знаем, благодарение на тях, какво се случва в Сирия. Едно от предизвикателствата пред демокрацията е фактът, че блогърът Ала Абдел Фатах е хвърлен в затвора. Той е жертва на действията на египетските воени. Ако той не беше водил този блог, нямаше да има проблеми с военните свободата на изразяването и свободата на медиите са основни свободи и ние не можем да оставаме безучастни, когато те се погазват. Трябва да сме последователни. Трябва да поставим този въпрос ребром в нашите взаимоотношения с Египет. Благодаря ви. Господин Войчеховски. Благодаря, господин председател. Тъжно е. Тъжно е, че след арабската пролет в Египет сме свидетели на настъпване на есен. Това особено въжи за потискането на демонстрацията на християните копти в Египет. Ние приемаме резолюции дори за най-малки инциденти, най-малки актове на насилие срещу представители на други религии в Европа. Тук трябва да действаме много енергично. В целия свят трябва да действаме енергично срещу потискането на религиозната свобода. Трябва да го направим в Египет. Трябва да поискаме Египет да предприеме е, е, решителни действия срещу преследването на свободата на вероисповеданията. Не може да търпим това. Благодаря. Е, искате синя карта ли да покажете? Госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Ако сравним египетския режим с режимите, които явно нарушават правата на човека, можем да кажем, че положението на Аллаха Абдал Фатах не е чак толкова лошо. Обаче Египет е, иска да става демокрация. Ето защо е, правата на човека трябва да се спазват при всякакви обстоятелства. Е, при същинска демокрация не могат цивилни лица да бъдат съдени от военни съдилища. Това, за съжаление, не е единствен случай. Е, подобни изключения биха могли е, да доведат до изключително тежки е, залитания. Е, Егип, е, режима на Хосни Мубарак беше свален, обаче новото правителство трябва да е, постави основите на истинска демокрация. Насилствени инциденти срещу християните копти са много важен аспект от процеса и трябва да им се сложи край. Господин Фатах е водил блок в продължение на 10 години, но държавата като че ли се беше освободила от цензурата, от потисничеството. Свободата на информацията е една от най-важните свободи за преминаването към демокрация. А сега виждаме военното правителство, което не спазва тази основна свобода, както и много други основни свободи над 12 000 цивилни лица през последните няколко месеца бяха изправени пред военни съдилища. Това показва колко е драматична ситуацията. Виждаме, че се извършва предателство спрямо онези, които са се борили за свободата и демокрацията на площадата Хрири. И върховният представител и О, не! трябва да чуят гласа на Европейския парламент. Ние искаме да бъдат спазвани човешките права. Искаме египетските власти да прекратят своята потисническа дейност и да освободят политическите затворници. Благодаря ви. Våren 1848 svepte en våg av demokrati över Europa med mänskliga rättigheter. Благодаря, господин председател. През паралета на тази година е, станахме свидетели на една революционна вълна. Нека се надяваме арабската пролет е, да не сподели съдбата на събитията от 1948. Е, Защото това би било провал и за нас самите. От нас зависи дали в тези страни ще има военни или демократични режими. Трябва да правим повече за демокрацията. Трябва да помагаме на гражданското общество. Трябва да помагаме на съдебната система в тези страни. Трябва да помогнем, подпомогнем преходът към демокрация в тези страни. Благодаря. Благодаря, господин председател. За трети път тази година ние обсъждаме положението в Египет и винаги при случаи на нарушение на човешките права е, за преследване на християни, но днес се говори за блогър, е, който е, е разкритикувал египетските власти. Е, и отново се съпротивляваме на е, употребата на сила от страна на армията. Европейската, е, египетската конституция гарантира свободата на убежденията и на вероисповеданията, обаче властите действат все едно, че такива права не съществуват. Е, те затварят блогъри, журналисти, е, представители на организации, е, които се противопоставят на положението в Египет. Те преследват и християни. Египет е, е обект е, на е, политиката ни за съседство и получават наша финансова подкрепа. И би трябвало да поставим условия за отпускането на нашите помощи, условието да бъде спазването на човешките права и по този начин ще окажем натиск върху военния режим за спазване на човешките права. Господин Яр. Благодаря ви, господин председател. Египет е важен политически фактор в региона. Това означава, че стабилен и демократичен Египет ще стабилизира целия регион. Всяка една страна проправя собствения си път към демокрацията. Това е вярно. Обаче има неотменни човешки права. Свободата на мнението, свободата на събранието, принципите на върховенството на закона. Те са от основно значение и в момента всички тези права не се спазват. Виждаме, че хората произволно се хвърлят в затвора. Ние трябва да получим сериозни сигнали от Египет, че той има сериозни намерения да премине наистина към демокрация. Затова моля комисията да гарантира това, че Египет да не се откаже от демокрацията или да не се приструва на демократична страна. Благодаря. Последният оратор, господин Карас. Э, искам э, да ви осведомя, че след э, няколко минути трябва да замина за Бейрут, където ще присъствам на среща. След това ще бъда и в Египет, където ще обсъждаме тези въпроси. Всичко, което чухме днес, всичко, което чух днес, ще ми послужи за материал в разговорите, които ще водя. Сега, когато арабската пролет приключи, тя обаче не премина в демократична пролет, не се превърна в демократична пролет би трябвало да има кон, конституция преди провеждането на избори. Иначе а, не виждам как ще се развива екипът. Благодаря за предложението за резолюция. А, ще сложа тези резолюции в багажа си и ще кажа още един път, че хартата за основните права е основа, трябва да бъде основа за всички, за работа на всички, които работят за Европа. Тя трябва да бъде и наше ръководство, когато става дума за върховенството на закона и за демокрацията. Благодаря. И сега е време за госпожа Даманаки. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, скъпе, спазването на демократичните ценности и човешките права е кръгален камък за връзките между Европейския съюз и неговите съседи. Член 2 от е, споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Египет е, предписва, че връзките между двете страни е, трябва да се основават на спазването на демократичните принципи основните права, което включва, разбира се, свобода на вероисповеданията, свобода на сдружаване, свобода а, на словото от името на върховния представител и на цялата комисия аз бих е, искала да подчертая, че разширяването и е, отново пускане в, новото пускане на действие на е, извънредното положение в Египет в навечерието на изборите дълбоко ни безпокои. Особено предвид свободата на словото, важното на гражданското правосъдие и изобщо правораздаването съобразно с международните стандарти. Ние, е, защото тря... Е, съвсем необходимо е да се установи граждански ред, но това трябва да е, стане съобразно политическите права и международните институции. Това е нашата позиция. Ние не трябва да влушаваме очакванията от, януари, от 25 януари, е, когато египетския народ е, изрази своето желание за законни и демократични избори. Е, за съжаление, ние предложихме наблюдатели, обаче египетските власти отказаха изпращането на наблюдатели от страна на Европейския съюз, защото те смятат, че международните наблюдатели са намеса във вътрешните работи. Е, независимо от това обаче Европейския съюз ще е, окаже помощ при изборите, обучение на хиляди наблюдатели на изборите от Египет, е, и освен това е, ще е, помогнем и на е, избирателната комисия. Трябва да бъде отменен военното положение. Това е позиция на комисията като цяло. По силата на военното положение може лица да бъдат задържани без съд и присъда. И именно тази разпоредба се приложи спрямо блогъра Аллах Абдел Фатах, е, който е насърчавал към насилие срещу е, вооружените сили и че е обидил е, военно лице на 9 октомври 2011 година. Военните съдилища на, на цивилни лица изцяло пренебрегват законите, които трябва да бъдат прилагани от граждански съдилища ние от правихме призив към върховното руководство на военните сили, за да не се изправят цивилни лица пред военни съдилища. Ние изразяваме и безпокойството си от извънредното положение, съденето на цивилни лица от военни съдилища, включително и частни случаи за блогъра Аллах Абдел Фатах. При тази обстановка Европейския съюз изрази сериозно безпокойство е, за е, е, евентуални изключения, които да дадат възможност на съдилищата, да, военните съдилища да продължават да действат. Благодаря, госпожо Даманаки. Колеги, дискусията по положението на, в Египет и на блогъра Аллах Абдел Фатах приключва и сега можем да пристъпим към гласуване. Първо ще гласуваме по предложението за резолюция с за нарушенията на човешките права в Иран.